Good morning to everyone. I hope you... Добър ден, надявам се, че всички можете да ме чуете. Само бих искал да ви напомня, днес имаме превод на английски, френски, италиански, испански. Моля да ползвате родния си език. Също така бих искал да ви напомня, че ще трябва да вдигнете ръка, ако желаете да вземете думата. Нямаме друг начин. Заседанието ще се предава по интернет и ако нямате възражения, можем да смятаме дневния ред за прият със съответните изменения и допълнения. Не виждам никой, който желая да се намеси. Пристъпваме към втора точка размяна на мнения в рамките на структурирания диалог в присъствието и с участието на комисар Бретон, отговарящ за вътрешния пазар. Благодаря ви преди всичко, комисар Бретон, за вашето присъствие. Бих искал само да напомня, че размяната на мнения днес се състои в рамките на структурирания диалог по второто приложение от рамковото споразумение за отношенията между институциите настоящата размяна на мнения, отново ако се налага да припомня, се основава на въпросник, предоставен на комисаря Бретон за писмени отговори. Няма да отнемам повече време. Бих искал само да ви напомня как ще се организират нещата. Комисаря Бретон ще има 10 на минути за встъпление след което ще дам възможност на координаторите на всички политически групи за по 2 минути на координатор, след което още 5 минути на господин комисаря и накрая за едноминутни изказвания ще има време на записалите се за това. Можете все още да изразите желанието си, ще трябва да вдигате ръка за това обаче. Е, имайте предвид, е, че днес имаме трима комисари е, на заседанието, т.е. натоварена ни е програмата. Моля да спазвате времевия регламент. Имате думата комисар Бретон. Благодаря ви, благодаря ви, уважаеми Адриан. Уважаеми госпожи и господа депутати, ще пристъпя сега е, на френски. Благодаря ви за отправената ми покана да участвам в структурния диалог, е, който, както вие напомнихте, господин председател, се състои в особен контекст. Предвид економическата криза, която съпровожда здравната криза, следва да въведем амбициозни механизми за солидарност в Европейския съюз и това е цел на комисията която ще заседава, както знаете, тази сряда. Комисията ще разисква и работната си програма, т.е. измененията и допълненията в нея с оглед на кризата. Днес бих искал да ви занимая с три въпроса, които представят интерес за вашата комисия. Съжаляваме, качеството на звука не е добро. Първо, а, информационната или, или цифровата криза и въпроса за защитата на личните е, данни. Благодарение на е, големите информационни масиви, обаче и автоматизираната им обработка, можем да постигаме по-бърз напредък е, в научните изследвания, в това число за намирането на, на медикаменти, на вакцини е, предвид е, днешната криза и в това отношение определено има напредък. Опозотворяването на агрегираните и анонимизирани лични мобилни данни е, ще даде възможност е, да бъде овладяна епидемията и разбира се при пълното зачитане на директивата за електронната неприкосновеност на личния живот и на общия регламент за защита на личните данни, който представя основно право за всички. Ам, Необходимо е обаче все още да, да, да, да подобрим нещата по, по трансфера а, на, на личните данни, а, по достъпа до тях в електронното пространство. Това, разбира се, са за нас приоритет, приоритетни задачи, а, както обяви комисията още през февруари по законодателната си програма. За постигането на по-ефикасен обмен, на оперативна съвместимост в информационната област в общо европейски интерес и най-вече в здравната област. Що се отнася до изкуствения разум, както сочи пандемията, той може да обслужва здравеопазването, медицинските крижи. И в това отношение ние сме готови да работим с вашата комисия при изготвянето на нормативното ни предложение, посветено на изкуствения разум. Вход е общественото допитване, като е удължен срока до средата на месец юни, за да могат всички да се включат. Както знаете, от една страна става дума за стимулиране на това техническо, технологично новаторство в Европа, а от друга страна да се охраняват, опазят правата и свободите на европейските граждани в търговската област, що се отнася до личния живот, е, що се отнася до, до нелоялните договорни отношения, е, нелоялната конкуренция и прочие. Ще бъдат предвидени и специални е, норми относно изкуствения разум, за качеството на данните, за защитата на алгоритмите в високорискови приложения. Предвижда се предварителна сертификация, както е предвидено, например, за моторните превозни средства. Този предварителен механизъм на проверка на съответствието, без разбира се, няма да отменя всички последващи контролни мерки. Европа може да стане световен лидер в разработката на изкуствения разум, достоен за доверието на човека. И за да бъдат постигнати тези цели, програмата, програмите като Цифрова Европа, Хоризонт и така нататък представят значителен ресурс, в това число финансов. Като имаме предвид огромните финансови средства, които вече влагат в тази област конкурентите ни по света. Що се отнася до сега до приложните е, решения за проследяване на контактните лица. Нещо, което би могло да се окаже полезно за бързото овладяване разпространението на заразата. Ние сме готови е, да ползваме готови, вече разработени приложения, при условие, разбира се, че е направено всичко необходимо за защитата на личната неприкосновеност. И с държавите членки ние вече сме в процес на нормативното е, регламентиране на тези е, приложения като ползването им трябва да бъде доброволно, в никакъв случай задължително, е, прозрачно, временно, свръхзащитено, и възоснова на анонимизирани лични данни. Остава въпрос за, за данни за контакт, за, за физическа близост и в никакъв случай в никакъв случай е, не може да става дума за разпространение на точното геопозиционирано местонахождение на лицата. Всяка държава ще разработва своите приложения, които ще бъдат валидирани от националните органи, както здравните, така и по защитата на личните данни и службите за сигурност. Е, и в никакъв случай е, трябва да напомним на големите платформи, в това число на Google, е, е, че не е възможно при каквито и да било обстоятелства да се отмени прилагането на общия регламент за защитата на личните данни. Аз ще проявя особена бдителност по този въпрос. И накрая, що се отнася до платформите, чиято роля се проявява особено в днешните условия. Е, като тук преди всичко става въпрос за устойчивостта, за издръжливостта на нашите електронни мрежи. Е, е, знаете, до 80% от нашите съграждани днес работят от разстояние, от къщи. И всички би трябвало отговорно да ползват тази цифрова среда. Що се отнася до дезинформацията, Наблюдаваме е, будещ тревога ръст е, на това е, отрицателно явление. И в това отношение отново искам да напомня на платформите и на социалните мрежи тяхната отговорност и ангажираността им с спазването на кодекс на поведение, що се отнася до разпространяваното съдържание. Без съмнение, в това отношение вече има напредък, но трябва да се работи още. Е, също така можем да констатираме е, ширещите се търговски измами и нелоялни търговски действия в електронното пространство. Е, установяваме в условията на кризата една повишена готовност на платформите да се грижат за опазването на, на закона и реда и настояваме те все така да са на висотата на своята отговорност. Платформите са пазачи е, на е, вътрешния пазар, е, охранители на милиони малки и средни предприятия. Платформите следва да се пригодят към Европа, а не обратното. Като главни субекти, както економически, така и обществени, платформите трябва да разберат това. И най-сетне Европейската стратегия за интелектуалната собственост. Европейският съюз разполага с солидна нормативна уредба в тази област, но тя е все още твърде е, фрагментирана и непригодена за новата цифрова среда. Тук Става въпрос за довършването на единия европейски патент е, и на е, режима на обслужване на едно гише при възможности за споделено ползване и трансфер на технологии. Предвид новите технически развития, те ще обхванат най-различни обществени и економически области и винаги на дневен ред ще бъдат личните данни и личната неприкосновеност, а оттам и нашата конкурентна способност. Европа не би следвало да изостава в това развитие. И ние е, съвсем скоро ще представим план за действие за интелектуалната собственост. В заключение бих искал отново да напомня, че кризата е, е сериозна и играе ролята на катализатор на технологията е, е, и на економическите отношения. И ние е, не можем да оставаме с кръстени ръце, що се отнася до нормативната уредба на тези процеси. Заедно ще трябва да работим, за да осигурим и бъдещото економическо оживление на Европа след кризата. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви за това, че спазихте времевия регламент от 10 минути. А сега да чуем координаторите. Господин Бос има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар Бретон, за изложението ви. Благодаря ви също така и за добрата работа, която вършите по време на тази криза. Наистина, заслужавате да ви се отдаде дължимото. Искам да ви отдам дължимото и за препоръката ви за приложенията за проследяване, която излезе на 8 април. Благодаря и за това, че комисията предостави платформа за учените в Европа. Трябва да продължим по този път. Всички сме наясно, че към момента на общо европейско ниво нямаме повод да сме удовлетворени при подобни ситуации Европейският съюз в бъдеще трябва да се намесва по-отрано и по-активно, най-вече когато става дума за рамковите условия за подобни приложения за проследяване или за издаването на удостоверение за здравния статус. Трябва да има уеднаквена европейска процедура. Държавните и правителствени ръководители – мислят единствено в рамките на държавите членки. Трябва да има промяна в този подход. По другото досие също трябва отрано да се създадат рамкови условия на европейско ниво. Говорихте също така за данните в областта на здравеопазването от гледна точка на общия регламент за защита на данните по този регламент също не е възможен едностранчив подход. Има и други альтернативи, които са възможни по общия регламент за защита на данните. Не бихме ли могли в по-голяма степен да се възползваме от тях? Отговорността в рамките на платформите. Ще работим по този въпрос по акта за цифровите услуги. Много е важно да го направим. И тук има различни технически възможности може да се обвърже отговорността с управлението на идентичността, например. Готови ли сте да тръгнете по този път? А що се отнася до независимостта на Европа в областта на цифровите технологии, най-вече спрямо Google и Apple, и тук не се справихме особено добре. Ще може ли в бъдеще да се възползваме от тези други альтернативи, за които говорих, с цел повече независимост за... Благодаря, господин Вос. Следващият е господин Вос. Волкен. Благодаря, господин председател. Господин Бретон, благодаря и за встъпителното изказване. Имам два въпроса към вас. Независимо от изоставането, породено от е, неизбежните промени в режима на работа, е, предвид е, пандемията, нашата комисия продължава все така опорито да работи в своя ресор – и в тази връзка бихме ви били благодарни за актуална информация относно конкретните мерки, които възнамерява да предприеме комисията за постигането на поставените си цели. В това число актуализирането на уредбата на интелектуалната собственост в цифровата сфера е, и за подобряването на достъпа до данни чрез изменение и допълнение на съответните директиви, това число за търговската тайна. Защитата на данните би била ефикасна само ако бъде допълващ механизъм към традиционните на защита на търговското, на авторското право и на търговските е, тайни. Е, тук става въпрос очевидно за разширяване на приложения обхват е, на съответните нормативни актове. И втория въпрос е за ДСА Бихме искали е, да подкрепим комисията в законодателната инициатива. Какви други е, е, е, инициативи от търговското и гражданското право ще предложи е, комисията в рамките на единния цифров акт in determining what content is shown to users of platforms derived from data gathered. Uh, става въпрос за регламентиране на начина по който платформите опозатворяват uh, uh, данните, а, събрани а, по линия на търговската си дейност от физически лица. Благодаря ви. Мис Мелкиор, you have the floor. Госпожо Мелкиор, заповядайте. But... Much better. I... Така е доста по-добре. Yeah. Е, Will... Ще се върна на въпроса за приложенията за проследяване за борбата. Знаете, че имаше разговори по тези приложения – как да направим така, че държавите членки да следват указанията на комисията? Някои държави членки, като Полша, вече са разработили приложения, които се използват е, за електронни проследители, за да се спазва карантината. Отново за тези приложения за преследяване? Има ли някакви проблеми с сигурността с неевропейски дружества и как могат да бъдат решени тези проблеми? Как ще направим така, че стратегическата инфраструктура ще бъде опазена в Европа? Ако се използват е, успешно тези приложения, какво ще се случи в бъдеще? Ще спрем ли да ги използваме, когато епидемията бъде прекратена? или комисията смята, че ще ги използваме и в бъдеще. Благодаря. Thank you, Karen. Благодаря ти, Карен. Господин Лебретон е свързан, доколкото виждам, с нас. Иска ли той сега да вземе думата, за да отговори? Okay, so we continue. Не, ще продължим с следващия оратор. Господин Бреер, заповядайте. Thank you very much. Uh, good morning. Благодаря и добър ден на всички. Добър ден, господин комисар. Бих искал да кажа няколко думи за агрегираните данни за месторазположение, които чухме в първоначалните ви встъпителни думи. Тези данни за това кой къде се намира, колко човека се срещат, къде се срещат, могат да бъдат използвани и за други цели – а не само за вируса, т.е. ограничаването на вируса. Могат да се използват от разузнавателни агенции, могат да се използват и от полицията, за да се контролират тълпите. Просто да знаят кой къде е и да се контролира. Това е деликатна информация, така че по този начин в последствие могат да се идентифицират хората, независимо, че това са анонимизирани данни. Може да се поиска данни от доставчиците, и да се попита кои са били тези 30 човека, например, които са се срещнали еди къде си. Защото ние имаме интерес от тях, ще попитате. Така че искам да ви попитам дали хармонизирате стандартите за анонимизиране на данните и как го правите ефективно и ефикасно и на следващо място, как възнамерявате да направите така, че да има ограничаване на ползването за конкретна цел на тези данни а, за местоположение и да не се иска допълнителна информация за индивидуализирани данни? Как ще го гарантирате това и как ще се използвате само за тази цел? И на трето място, до кога ще се ползва тази програма, защото вие споменахте в контекста на вашата инициатива за европейските пространства на данни. Е, това ме притеснява, че тази база данни на местоположението може да не бъде ограничена само до мониторинг на разпространението на вируса, но може да се използва и постоянно. И накрая, Споменахте, че е много ефикасна при разпространението на вируса. Обяснете ни, ако може, как данни за местоположение, анонимизиране може да помогне да ограничим разпространението на коронавируса. Благодаря. Господин Джамбаски не се е свързал. Ако някой друг от ЕКР иска да вземе думата, да заповяда. Междувременно преминаваме към госпожа Обри. Госпожо Обри, заповядайте. Благодаря. Благодаря много, господин Любретон. Аз ще ви говоря за пазара. По-глобалният проблем ме интересува за подкрепа на предприятията в Европа. Знаете, че има криза, публичните власти подкрепят европейските предприятия и то в огромни мащаби. Това е важно, за да ги спасим. Дава се помощ на въздушните компании, на производителите на автомобили. Например, в Франция се дават помощ на Рено. Исках да попитам дали ако трябва да ги запазим, да запазим работните места, какво ще се случи. Ето, виждате, затова имаме нужда от амбициозна обществена, публична политика на европейско ниво. Това не е наивна политика. И мисля, че спазването или опазването на тези предприятия трябва да бъде ясно свързано и с незамърсяването на въздуха. И не бива да правим стъпка назад за ограничаването на опазването на околната среда. Ако опазим тази, този индустриален суверенитет, какви мерки ще предприеме Европейската комисия, за да поиска от страна на предприятията, стратегическите и други такива, да работят устойчиво и по работните места и Разбира се, след това всичките може да споделим и ползата и печалбите от една такава устойчива дейност. Благодаря. Господин Бретон, имате 7 минути, защото работихме бързо. Имате 7 минути да отговорите. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Благодаря на депутатите за техните въпроси. Имамше първо въпрос на господин Фос за условията на използване на тези апове за проследяване. Искам да припомня, че тук става единствено и само за проследяване, а не за някакви други действия по уточняване местоположението на конкретно, ден, на конкретно лице. Искаме да помогнем на лекарите до известна степен. Имаме задължение. И трябва да минем по този ясен път, да видим заразата, как тя се движи. Става дума за използване единствено само за тази цел и временно. Временно, когато продължи тази криза. По никакъв начин по-дълго. Искаме действията ни по овладяване на кризата да бъдат а, спомогнати от едни такива приложения. По отношение на рисковете, да, искам да кажа, че има елементи, на които държим и които няма да бъдат а, престъпени. Борим се заедно, както знаете. Имаме конкретни протоколи, които се следват за тези данни. И всичко е изключително точно и конкретно описано. Казахте, че имаме голяма зависимост от Apple и Google. Е, да, защото разчитаме много на интелигентните телефони. Като знаете, в Европа има множество такива телефони, по-голямата част даже бих казал. И има и други производители, не са само те, но като че ли те са най-големите. Близо 90% от пазара е техен и за това тези два оператора трябва да могат да си говорят. Какво означава това? Да има оперативна съвместимост, когато има ап за интелигентни телефони, да има взаимозависимост и оперативна съвместимост. Това го казах. Това са задължителни елементи. Господин Волкен – Говорихте за данните. Говорим за управление посредством споделяне на данни. Това е така, особено по време на пандемията. Публичните данни се превръщат в обществено благо. И тези данни винаги се използват след като се анонимизират. Но те се използват в обществен интерес – така че има такива набори от данни, пакети от данни, които могат да бъдат използвани на базата, пак повтарям, на анонимизиране. Това се прави в много държави. Прави се, ще дам един пример, с Финландия. Сега проверявам какво друго съм си записал за споделянето, казахте вие, и достъпа до данните възниква проблема. Не, никой не иска да създава някакви допълнителни ексклюзивни права а, на определени действащи лица. Не, имаме конкретни правомощия за събирането на тези данни. Следващият оратор, господин Бреер, за агрегираните данни. Благодаря ви, че ми давате тази възможност да отговоря на вашите въпроси. Пак ще повторя, има агрегирани, т.е събрани данни, окрупнени данни и анонимизирани данни. Използват се за целта, за която се използват. Няма да има разузнавателни агенции, полицейски служби и така нататък служби за сигурност, които да имат достъп до тези данни. Няма да има никакви структури, които да имат достъп до тях. Вие го споменахте, никой от тях не може да ги използва тези данни. Те ще бъдат на разположение единствено и само на здравните служби, за да може да се спомогне за по-бързото проследяване по медицински цели, за да се помогне на пациенти и да се идентифицират онези, които потенциално, евентуално са в контакт с заразени лица или заразяват. Това е, това го повтарям, пак ще го повторя, защото е изключително важно. В правото това е съвсем ясно разписано. Да, говорихте и за сроковете. Аз ще повторя, господин Бреер, става дума само за този период, по време на пандемията, по време на кризата. След кризата ще се спре използването им. И нещата са ясно разписани, пак казвам на европейско ниво ще създадем рамка, за да видим точно как ще се излезе от ползването на тези данни и на тези приложения. Живеем в демокрация. Имаме ценности и те са изключително важни. Те не могат да бъдат подлагани на съмнение. Няма да има отстъпка назад в този период. В такъв смисъл. Госпожа Обри тя говори за вътрешния пазар, за предприятията. Тя говори за условията, които евентуално се поставят. Има два аспекта тук за рестартирана економика, по който работим. Искаме да спасим максимален брой работни места и съответните е, предприятия и оттам работните места на всеки един от нашите граждани. Трябва да бъдем единни и мисля, че този вирус ни обедини. Всяка една държава членка има един и същ достъп, като останалите, до ресурсите на Европейския съюз. И на второ място, и тук сте права, става дума и за рестартиране, да, за ускоряване на този преход. И тук, разбира се, има определени условия, които трябва да се спазват. Трябва зеления пакет по-бързо да мине, още не са прияти там елементите, обсъждаме този план – целите 2030 и след това по-нататък, екосистема по екосистема, отрасъл по отрасъл, цялостната индустриална политика на Съюза, след това цифровата економика. Всички тези аспекти са много важни. Имаме елементи, свързани с устойчивостта, определени видове дейности, например, имат проблеми по, във времена на такава криза или с доставките, или с доставки от трети държави, което също трябва да бъде решено като проблем. Трябва да помогнем на предприятията да еволюират. Опазването на околната среда и зеленият пакт също са изключително важни. И също така имаме ясни условия, параметри, по които бихме могли да калибрираме участието на предприятията в този план за рестартиране на економиката. Държавите членки, парламента дават възможност на комисията да работи в тази посока. Този инструмент ние ще представим през идните дни – ще го представи председателката фон дер Лайн и искаме да помогнем и на държавите членки и на конкретните предприятия по-бързо да излязат от кризата, защото такава криза до момента не е имало. След това въпроса на господин Брейер, който не отговорих за окрупнените данни. Говорих ли вече? А, да, всъщност отговорих. Господин председател, мисля, че отговорих на всичките въпроси. Благодаря ви и ви давам думата. Благодаря, господин комисар. Сега да пристъпим към втория кръг изказвания. Госпожа Валсман има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Искам да взема отношение по някои ваши коментари. Имам нужда от допълнителни разяснения. Радвам се, че казахте, че тази седмица ще бъде представена преразгледаната работна програма на комисията. Така ще се ограничи до минимум забавенето при представенето на нови законодателни предложения. Ще бъде представен нов план за работа. Предстои да обсъждаме програмата за възстановяване. Какви мерки ще се предприемат, за да могат държавите членки поне на етап възстановяване в по-голяма степен да координират работата си по отношение на економиката? От една страна трябва да се свалят ограниченията върху пътуванията, да се отворят границите. Но има нещо друго, което особено ме притеснява, а именно ще бъде подложена на риска веригата за добавена стойност в рамките на промишлеността. Говорихте за, също така за приложението за проследяване, което следва да бъде въведено до края на годината. Знаете, че страните в Азия използваха приложения за проследяване на базата на данни за геолокализация, но това не е единствената възможност. В рамките на програмата за възстановяване има ли възможност за производството на технологии за бързо тестване в Европейския съюз. Така държавите членки ще имат възможност да действат превентивно, за да не се стига до нови огнища на вируса на местата, където има производствени мощности. Благодаря, госпожо Валсман. Господин Делбланко. Иван, puedes conectarte? Имате ли връзка? Натиснете бутона за микрофон, господин Гарсия. Гарсия, Включваме микрофона от тук, господин Гарсия. Заповядайте. Чува се, заповядайте.

От тук включваме микрофона, не го включвайте вие при вас. Вече, вече сте свързан, заповядайте. Иван, no presiones tú el botón de hablar. Te lo van a presionar desde aquí, ¿de acuerdo? Не включвайте при вас тук ще включим микрофона и ще ви дадем знак. Така, сега ви, сега ви виждаме и чуваме. Заповядайте. Говорете. Имате думата. Нищо не виждам, казва очевидно от среща. Сега, сега, а сега е наред. Така, благодаря ви и, и добър ден. Преди всичко бих искал да кажа на господин Бретон, че се усетих пределно представен а, на последната размяна на мнения с Марк Цукерберг. Крайно време беше наистина да се проведе този разговор – е, и аз смятам, че макар и да има още какво да се направи, е поставено добро начало. Що се нася до въпросът ми? Е, предвид сегашната обстановка, е, очевидно се проявява необходимостта на новите технически средства – в образованието, в културата и, разбира се, възниква въпроса за действащата директива за авторските права и за единия цифров пазар. И именно в тази връзка комисията провежда разговори с различните заинтересовани лица и субекти по прилагането на този нормативен акт. Но смятам, че кризата повече от когато и до било до сега налага актуални завишени изисквания по отношение на цифровото съдържание и опазването на интелектуалната собственост. И, и тук струва ми се бързото транспониране на директивата не би било в случая най-добрият резултат. ми се струва, че е, специално, що се отнася до прословутия 17-ти член, комисията би следвало да излезе с конкретни насоки за изпълнението му и кога смята да направи това комисията. Следващият оратор е, Шрайен Макер. Благодаря, господин председател. Чувате ли ме? Да, но не ви виждаме. Не ви виждаме.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 Лише, изкажете се на английски. Добре. Благодаря, господин комисар, че се присъединихте към нас тази сутрин. В уводните си думи говорихте за големия потенциал на изкуствения интелект – включително и по време на кризата с COVID-19. В момента колегите ми и аз работим по общоевропейски подход към, интелектуал... към изкуствения интелект. Това ще е изключително важно с оглед разгръщането на пълния му потенциал. Европа може да бъде напредната фронтова линия, да даде импулса по отношение на изкуствения интелект, също както го направихме и по отношение на данните. Но в тази си роля трябва да сме много внимателни. Не бива да се приема нормативна уредба, която да дублира или да заменя действащата такава. Ще трябва да има индивидуални решения за конкретни сектори и конкретни ситуации. Имам въпрос към господин комисаря за пилотните проекти, разработени от експертната група на високо равнище през декември 2019 година. Достатъчна основа ли са те за разработването на подход, основан на фактите от страна на комисията? Или трябва да се продължи научно-изследователската дейност? Кризата с COVID-19 бе ли повод за комисията да промени работата си по подготовката, като обърне повече внимание на специфичните особености на използването използването на изкуствения интелект, например в сферата на здравеопазването. Господин Брайер. Thank you, Chair. Can you hear me? Yes, but we cannot see you. Okay. Благодаря, господин председател. Чувате ли ме? Да, но не ви виждаме. Благодаря. Господин комисар, благодаря ви, че отговорихте на въпроса ми за данните за местоположението. Доколкото разбирам, възнамерявате тези данни да са анонимизирани и използването им да се ограничава в рамките на целта, т.е. да се използват за настоящата криза. Няколко последващи въпроса. Анонимизирането на данните за местоположение е много трудно, тъй като профилът на придвижване на всеки един е строго индивидуален. Има ли общи стандарти за дружествата с оглед анонимизирането на тези данни? Вторият ми въпрос. Действително ли ще са анонимизирани тези данни при положение, че може, може да се деанонимизират обектите им при последващи искания за предаване на данни, например от страна на правоохранителните органи? Реално анонимизирани ли са тези данни при положение, че все още има възможност за деанонимизирането им? Освен това, нормативната уредба за защита на данните не ни защитава като че от това деанонимизиране на анонимизираните данни за местоположение? Достатъчна ли е действащата нормативна уредба за ограничаване на ползването на данните в рамките на целта? Като че ли няма законово такова ограничение по отношение на анонимизираните данни, тъй като те не попадат в обхвата на нормативната уредба за защита на данни. Казахте също, че данните от проследяването следва да се използват за предупреждението на потенциално заразили се хора или за прекъсването на веригите на разпространение на вируса. Председателят, моля, ориентирайте се към приключване. Как точно се използват обаче тези данни? Благодаря на господин Брайер. Господин Станканели, имате думата. Господин Станканели, моля натиснете бутона Speak. Господин Станканели, включваме ви микрофона. Now, Господин Станканели, имате думата. Michela. Michela. Pronto. Sí, sí, le escuchamos. Adelante, señor Stancaneles. Mr. Stancanelli, don't press this now.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 We move to uh, Madame Aubry. Madame... Госпожа Обри, имате думата. Merci. Euh, moi, une question. Euh, Благодаря. Аз имам един въпрос от по-общ характер. В среда очакваме да бъде взето решението за изразходване на, на фондовете, на средствата за оживлението. Нееднократно е говорено за размерите. На 20 е, април е, се говореше за е, една сума, по-нататък ставаше въпрос за 1 до 2 трилиона. Предвид очаквания спад на брутния вътрешен продукт между 7 и 12%, И толкова по-необходими очевидно ще бъдат обявените от вас средства. Но, независимо от всичко това, ще имаме нужда от масирани капиталовложения за възстановяване на обема на продукцията от преди е, пандемията. И съответно трябва да помислим в какво общество ще живеем след е, пандемията. Не може решенията да бъдат чисто количествени. Чисто и просто ръст и ръст. Ще трябва, ще трябва да се помисли за качеството на живота, ще трябва да се помисли за делокализацията на производствени мощности, за възстановяване на, нашата, е, на нашия производствен суверенитет. Така че да не могат отвън да, да, да хващат за гърлото европейските народи, а от друга страна на гърба им даляга неимоверна дългова тежест. Е, не искам от вас да обявявате предварително какво ще се каже в сряда, но, но бих искал все пак да развиете тези съображения. Първо по обема на тези фондове и след това по приоритетното им изразходване. По какви приоритети? Благодаря. Председателят, още двама колеги ще се изкажат, след което ще дам думата на господин комисаря. Госпожо Ниблер, имате думата. Мис Ниблер. Госпожо Ниблер. Now, we can see you and hear you. Now, we can see you you. have the floor. Sorry, sorry, that's great. Виждаме ви, ви чуваме. Имате думата. Благодаря ви. Ще продължа народния си език. Добро утро. Добро утро от Мюнхен. Ще се спра върху една тема, която според мен е много важна за дружествата ни. Много средно големи дружества, както и по-големи такива, имат затруднения при финансирането. Ден след ден се борят за оцеляване. Миналата година бе прият регламент за превентивно преструктуриране. Целта бе да подпомогнем дружествата с цел по-лесно оздравяване и повече независимост при обявяването на несъстоятелност. Това бе законодателно предложение от миналата година. Господин комисар, ще се погрижите ли за това този регламент да бъде прият по-бързо в държавите членки? Така дружествата по-лесно ще могат да се справят с кризата. Председателката на комисията по време на последното пленарно заседание заяви, че ще излезе и с нови законодателни предложения за процедурата по обявяване в несъстоятелност. Какви са конкретните ви планове за такива предложения? Това е важно, за да можем да подпомогнем и по малките или средно големите предприятия, не само чрез ликвидност, но и чрез инструменти, които да им дадат възможност за по-ефикасна ефикасни промени в организацията. Господин Велкен. Благодаря. Господин комисар, както знаете, нашата комисия ще излезе с доклад по собствена инициатива за гражданската отговорност при изкуствения интелект. Колежката Евелин Гепхарт е докладчица в сянка от името на моята политическа група. Помолиме от нейно име да, из... да ви задам въпрос по темата. Един от основните акценти в доклада по собствена инициатива е Въпроса за това кой отговаря за вреди, нанесени при употребата на изкуствен интелект. Много е трудно, за разлика от физическите приложения, да се установи при изкуствения интелект кой упражнява по-голям контрол върху рисковете, проистичащи от тази технология. Ползвателите или производителите. Ползвателите на изкуствен интелект са не само публични органи, но все повече и частни лица. Затова е много важно да има регламент за защитата на потребителите потребителите от рискове. Особено е важно да се прилага задължението за надлежна грижа от страна на производителите какво ще направите за надлежното решаване на всички тези въпроси, без тежестта за доказване да пада върху увредените лица или ползвателите на такива технологии. Благодаря. Преди да дам думата на господин Бретон, Искам да ви задам въпроса на господин Любретон от група Идентичност и демокрация. Въпросът му е следният. С оглед на кризата с COVID-19, Европейският съюз ще трябва ли да преразгледа стратегията си за промишлеността? Благодаря, господин е, председател. Накратко ще отговаря на всичките въпроси, тъй като времето не ни чака. Ще говорим наистина в сряда за по-нататъчните мерки на комисията по финансиране на оживлението. Що се отнася до разпространението на вируса, да, казах и ще го повторя, приоритетът е овладяването на епидемията и опазването на общественото здраве. Всичко това, всички технически средства се прилагат именно за това, за овладяване на разпространението и нищо повече. Производствените вериги, това стана ясно, са е, в пълна взаимно зависимост, поради което въвеждаме е, концепцията на така наречените екосистеми и понятието или представата за солидарност на тези екосистеми. Планът за възстановяване е, ще предвижда дотации и дългосрочни капиталовложения, за да може да, да се възстанови економическото състояние на Европа. Казвате, до края на годината? Не. Според мен далеч по-рано е, ще вземем тези решения, напомняйки, че става дума за допълващ елемент. Не започваме все пак от е, нулата. На вниманието на господин Гарсия авторското право, да, разбира се, и ще актуализираме, и ще прилагаме. Насоките, е, за които вие говорихте, в момента са в процедура на, на съгласуване чрез кореспонденция, ще излязат през есента. на следващия въпрос. Съгласен съм. Е, и сегашната ни нормативна уредба е достатъчно солидна и тя би могла да бъде адаптирана, а от друга страна е и нужно да се преразглежда всичко. Ние разполагаме с една добра нормативна основа, Продължават е, е, допитванията по бялата книга, както знаете. Е, допитването е предвидено да приключи към средата на месец юни. На господин Брайер тук отново говорим за приложенията за, за мобилни телефони. Още веднъж казвам, а, а, тяхното действие на тези приложни програми ще бъде временно, ще бъде ограничено във времето. И още веднъж не става въпрос за спътниковото топографско позици... позициониране на лицето. Тук става въпрос за установяване на относителното отстояние на различните лица и то не по, не по спътников път, а, а освен това, след като данните веднъж бъдат подадени, те ще бъдат е, съответно проследени, автоматично изтривани. На вниманието на госпожа Обри, казвате сряда, госпожа Обри, да, наистина, ние ще приемем една е, много силна френско-германска инициатива, И знаете, госпожа фон дер Лайен се ангажира с едни сериозни е, финансови е, средства до, до 2 трилиона и френско-германската инициатива предвижда 500 милиарда преки дотации и освен това дългосрочни кредити е, за е, подпомагане на економическото оживление. И благодарение на тази инициатива свръх 540 е, милиарда, които вече бяха приети от предходното заседание на Европейския съвет, останалите 2500 вече, прочим, милиарда или 2,5 трилиона, е, е, ще бъдат е, един значителен принос за економическото оживление на Европа. Но нека, както казах, да изчакаме заседанието на колегиума в сряда. Господин Ниблер, директивата, за която говорите вие, разбира се, ние следим нейното транс, транспониране. Госпожо Ниблер, извинете. А, та, що се отнася до до несъстоятелността. Не мога сега да не влизам в детайли, но в плана за економическо оживление на Европа се съдържа конкретна инициатива по дружествената несъстоятелност. Ще видите. Аз познавам вашите пристрастия, госпожо Ниблер, в интерес на малките и средните предприятия. Аз споделям тези ваши е, пристрастия и в качеството си на, на комисар отговарящ за вътрешния пазар. И е, ви уверявам е, в предложението на Комисията за економическо оживление ще намерите повече отговори на тези свои въпроси. Нещо се отнася до гражданската отговорност, друг един въпрос зададен от господин Волкен. Във връзка с развитието на изкуствения разум, разбира се, е, е нужно да се развиват въпросите за гражданската отговорност, е, но ние ще обсъдим всичко това широко преди да предложим нови норми, тъй като немалко специфични норми вече е, действат. благодарение на всичко това, ние във всеки случай ще направим необходимото да стимулираме развитието и прилагането на изкуствения разум. На въпроса на господин Лебретон, аз вече казах нещо по това във връзка с плана за оживлението. Първо имаме преки инвестиции. Е, повече от е, половин трилион евро и оттам е, нататъка дългосрочни капиталовложения за укрепване и развитие на индустриалната база на Европа, екологична, цифрова и устойчива което, мисля, ще е, подкрепи и е, европейския индустриален суверенитет. Това е. е благодаря ви, господин председател, госпожи и господа депутати, за много интересната размяна на мнение. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Преди да приключим. Е, очевидно тук е, сериозна тема на нашето внимание е, е въпроса за приложенията за проследяване на контактните лица, за съгласуването и оперативната съвместимост между различните приложения, за опазването на личните данни и временното действие на тези приложения. И предвид цялата тази тематика. Надявам се, вие бързо, комисията, ще разработите нужните насоки на вниманието на държавите членки. По-нататък тук говорихме за платформите и за регламентирането на нелоялната им търговска практика и а, с акцент върху тяхната на големите платформи отговорност. А, е, на висотата на нашите очаквания. И накрая е, трябва да подчертаем, че е, сега е моментът да подновим разговора за единния европейски патент и той да стане най-сетне реалност през едните години така че нашите е, предприятия да могат да се развиват е, въз основа на една солидна патентна е, база. Благодаря ви и ще продължим структурирания диалог и за напред и още повече след възстановяването на обичайния режим на работа. Сега да пристъпим към третата точка от дневния ред. Размяна на мнение много в контекста на структурирания диалог с заместник председателката на комисията Вера Юрова, отговаряща за европейските ценности и прозрачността. Е, извинявам се за това, че закъсняваме вече с 3 минути. Е, госпожо заместник председател на комисията Юрова, както знаете, е, тук темата ни са най- фундаменталните ценности на Европейския е, съюз. И в тази връзка е, бих искал да повдигна въпроса за е, решението на Европейския съд за нарушение от страна, между другото, на Европейската централна банка по е, въпросите в областта на обществените поръчки. А, и в тази връзка бих искал да коментирате е, статута на Съда на Европейския съюз като последна нормативна законодателна инстанция в Съюз. Тази размяна на мнения е, се състои в рамките, съгласно четвъртото приложение от междуинституционалното споразумение, е, що се отнася до е, е, графика за разработване и прилагане на работната програма на комисията за тази година и за следващата 21. Давам ви Десет минути, госпожо комисар. After the coordinators, we have two minutes. След Имаме по две минути на човек и след това отговор 5 минути и след това ще приключим с втори кръг по една минута. Now the floor is yours. Thank you, Vice President. Thank you very much. Благодаря ви много. Добър ден, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Дали ме чувате добре? Да, да, чуваме ви. Чудесно. На първо място искам да ви благодаря за поканата за този структуриран диалог с Комисията по правни въпроси, по въпроси в моята сфера. Трябва да подкрепяме възстановяването от пандемията COVID-19. Колегиума тази седмица ще приеме пакет, който също ще включва ревизирана програма за 2021 година. Това ще бъде обсъдено с колегата Шевчович след тази сесия. Нека да кажа, че борейки се с тази пандемия, ние трябва да дадем приоритет на инициативи, които имат най-голям потенциал за насърчаване на економиката и създаване на устойчиви работни места. Трябва да го направим без да забравяме и преходите от екологичен, от цифров тип, които дават своите предизвикателства и погледа към бъдеще не бива да бъде оставен назад. Възстановяването обаче е много повече, отколкото работа по економиката. Нужна е една жива а, демокрация в Европа и не, трябва да се избягнат социалните разделения в обществото. Затова ясно заявихме в стратегията си за изход, че извънредните мерки, които държавите членки приеха по време на кризата, за да се опази здравето на гражданите, трябва постепенно да бъдат отменени а, с излизането от а, кризата. Следим тези мерки за всички държави членки. Нужно е да направим така, че да се извлече пълна полза от основните права. Основните права да бъдат защитени. Не става с дума само за легитимност или доверие. Демокрацията е основна ценност на нашия съюз, заедно с основните права и правовата държава. Предизвикателството с пандемията COVID-19 даде възможност също да наблюдавам върховенството на закона в нашите страни в един такъв момент. Тези принципи стават все по-важни сега по време на тази криза. Европейската демокрация е изправена пред множество предизвикателства и отвътре, и отвън. В отговор на това ще изляза с европейски план за действие, за да се подобри устойчивостта на нашата демокрация и да се преодолеят заплахите от външна намеса в европейските избори. Целта ще бъде да се адаптираме към промените в заплахите, манипулациите, както и да подкрепим независимите медии. Укрепването на правовата държава е обща отговорност за всички европейски институции, както и за всички държави членки. Това е част от механизма за върховенство на закона. Ще излезем с доклад в този смисъл през септември. Този доклад за върховенството на закона ще синтезира случилото се във всички държави в тази сфера, е, както и ще покрием всички компоненти на тази тематика. Ще се вземе предвид също и мерките, които държавите членки взеха в извареден план около кризата с COVID-19. Независимо от всичко това, подготвяме доклада много добре. Вече сме получили идеите от страна на държавите членки, получихме също идеи от заинтересовани страни, участници и във всички държави членки ще извършим своите посещения. Искам да ви припомня, че една от основните цели на този доклад е да допринесе за по- добър координиран подход по върховенството на закона. Ще се включат всички случили се неща в държавите членки в четири сфери. На първо място системата, съдебната система, борбата с корупцията, на трето място въпроси свързани с медийния плурализъм, и други институционални въпроси на четвърто място, свързани с баланса на властите. Този превентивен инструмент за диалог с държавите членки ще разшири върховенството на закона като инструментариум. Няма да се замени процедурата по член 7, нито пък ще попречи комисията да започне такива процедури, тъй като тя е пазител на договорите. Също така инструмента за подаване на условия за върховенството на закона или по МФР. Такъв един механизъм е много нужен днес и трябва да направим така, че той да остане част от сделката по МФР. Освен това, по-късно тази година ще излезем с годишна стратегия за изпълнението на стратегиите за хартата за основните права и стратегиите за правата на жертвите, социопола и равенството на ЛГБТИ. По всички тези инициативи ще включим различните полуки, извлечени от здравната криза. По отношение на други важни теми, постоянната ви работа в момента, радвам се, че вашият докладчик вече е назначен по иминчето институционалните въпроси. Ще започнем на техническо и политическо ниво за евентуалното приложно поле, както и компетентностите на органите. И заедно с всички институции искаме да видим какво може да не бъде направено на базата на съществуващата рамка и настоящите практики и настоящия опит. COVID-19 набързо трябваше да ни научи как да преодоляваме цифровата трансформация. Изкуственият интелект е приоритет в работата на комисията. Колегата Тиери Бретон ви го каза по-рано днес. Искам да поздравя Аксел Фос за неговата работа по вашия доклад за носенето на отговорност при изкуствения интелект. Това ще бъде важен принос в настоящия дебат. Европа може да изготви свой подход към изкуствения интелект. Направихме го при защитата на данните и може да се превърне дори в стандарт, който да вдъхнови други държави. В европейския подход към изкуствения интелект ние сме се съсредоточили в един подход, в центъра на който е човека. Това сме записали в бялата си книга от февруари. Имаме дълга традиция за опазване правата на човека, както и идеята да извлечем и економически ползи от изкуствения интелект. Мисля, че можем да постигнем такъв баланс. Сигурно сте чули от колегата Рейндерс, че Европейската комисия мисли за това как да подкрепи изпълнението на директивата за преструктурирането и втория шанс за предприемачите. Тези правила са много нужни в контекста на множеството дружества, които изпаднаха в неплатежоспособност. Публикувахме мерки, предприяти от държавите членки за неплатежоспособност по време на кризата. Радвам се също така, че има шанс да се рестартират тристранните срещи по законодателните досиета, включително различни директиви, като предложенията за гражданско е, сътрудничество, за връчване на документи, и приемане на доказателствени средства. Третата тристранна среща по представителните действия на 17 юни 2020 година ще приключи този законодателен акт. Контекстът на кризата ние виждаме, че имаме нужда от това правата на ползвателите да бъдат прилагани на практика – Имаме предложение за връчването на документи в гражданския процес. Там трябва да се постигнат компромисни решения между съзаконодателите и Европейската комисия и нейната позиция. Европейската комисия е готова да работи с законодателите и да приключим тази тема по време на хрватското председателство. Заедно с колегите и най-вече колегата Дали. Искаме да настояваме за участието на жените а, по тези инициативи и по време на германското председателство. Уважаеми депутати, нека да приключа накрая, като кажа, че Работната програма на комисията вече се съсредоточи върху тази възможност да отговорим на кризата. Това е ново съсредоточаване и така ще можем да преследваме и стари приоритети и да вложим и нови, свързани с европейската демокрация. Благодаря за подкрепата на парламента, за доверието на парламента, благодаря за тясното сътрудничество последните седмици и месеци. Благодаря ви за решимостта да работим ефикасно в такива сложни условия. И с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Благодаря. Thank you very much, Vice President. Uh, we move on. Благодаря, госпожо заместник-председател. От името на групата на НП, господин Вос, за две минути. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо комисар Юрова, благодаря ви, че за пореден път проявявате готовност да разговаряте с нас и през изминалите години категорично сте отстоявала върховенството на закона, както и правата на потребителите. Очакваме да продължите в същия дух и по време на този мандат. Искам да се спра върху два въпроса. Както вече каза господин председателят в уводните си думи днес, от значение е и решението на Федералния конституционен съд в Германия. Какво възнамерява да предприеме комисията по-нататък по отношение на това решение? В първата ви реакция на това решение се говореше за образуването на производство за установяване на нарушение. Но правилният инструмент ли е това в настоящата ситуация? Става дума за прехвърляне на компетенции от държава членка към наднационална структура. В случая трябва да се приспособи конституцията на съответната държава. Какво следва да предприемем при положение, че Европейският съд не спазва стандартите заложени в Конституцията на дадена държава членка? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос се отнася до върховенството на закона. Две-три държави членки не спазват принципите ни в това отношение. Уронват ги когато се обсъждаха действия по този въпрос, бе обсъдена и възможността да се използва и разпределянето на финансиране от европейския бюджет като средство за въздействие. Това е правилното решение, но то не се прилага на ниво държави членки. Надявам се, че ще разработите правилните стандарти, защото е важно да поставим работата си в бъдеще на една и съща основа. Надявам се, че ще излезете със съответните идеи. Мистер Волкен. Благодаря, господин Велкен. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо заместник председател Юрова. Още през месец януари влезе в действие законът за съдебната власт в Полша, който уронва независимостта на полските магистрати, не е и съвместим с европейското право. Новият закон в Полша не дава възможност на магистратите да използват определени възможности за опазване на независимостта си. Не им дава възможности за преюдициални запитвания с които да сезират Европейския съд по определени въпроси. А това са основни инструменти за независимостта и безпристрастността на съдебната власт. На 29 октомври бе образувано производство за установяване на нарушение спрямо Полша във връзка с независимостта на магистратите там. Но ще мине още много време до постановяването на окончателно съдебно решение. Затова много съжалявам, че комисията предвиди много дълъг срок за становище, срок от два месеца. Освен това не направи нищо за спирането на действието на новия закон в Полша а върховенството на закона е един от основните принципи на Европейския съюз. Ако не отстояваме този принцип в рамките на съюза в държавите членки, то как можем да очакваме от други държави, например, когато сключваме с тях търговски споразумения, да спазват принципите на върховенството на закона? Първо трябва ние да ги отстояваме тук в Европейския съюз. Обмисляте ли други действия, които да са по-подходящи за опазването на върховенството на закона? закона в сравнение с предприятите до сега. Радвам се, че възнамерявате да въведете нов общоевропейски механизъм за върховенство на закона в Европейския съюз, по който да се финансират държави членки от бюджета на Европейския съюз единствено и само ако спазват върховенството на закона. Мисля, че по този път трябва да тръгнем. Това е правилното решение. Бихте ли се спрели по-подробно върху него днес? Благодаря, госпожа Мелхиор има думата сега за следващото изказване. Thank you very much. I would like... Благодаря. Ще повторя казаното от колегата Волкен за върховенството на закона. Положението е доста лошо, ще го нарека така, в Польша и Унгария. Мисля, че европейските граждани искат от нас да действаме сега, за да има по-добро управление. Има притеснение около съдиите в Полша, както и политическата опозиция в Унгария, свободата на изразяване. Там а, се уронва от специално законодателство за извънредното положение, което бе въведено от правителството европейските граждани имат нужда от действия, не само думи и бъдещи действия. Не искат действия сега. Има възможности в бюджета за действия и това е необходимо. Нужни са действия също така и за средствата, които се изпращат на правителства на държави, които не спазват върховенството на закона и основните ценности на демокрацията. Имайки предвид а, писмото на комисията, когато застъпи своя мандат, искам да попитам как ще работите заедно с парламента по този етичен орган, който трябва да бъде създаден по време на нашия мандат. В комисията АВКО имаме докладчик. Ние също като комисия по правните въпроси ще участваме и по въпросите за финансовите интереси на комисарите. Искам да чуя нещо повече от вас за това как вие ще участвате, как ние ще участваме. Колегата Сежоне говори за това дали не може да се почерпи механизъм от френската държава, където има такъв механизъм и дали това не може да се приложи на европейско ниво. Благодаря ти, Карен. Сега госпожа Тусант, заповядайте. Alors, il y avait des soucis sur ma connexion, donc je veux juste vérifier si ça fonctionne. Yes. Bah, Est-ce que Go vous pouvez on. me confirmer yes. Alors, je ne vous ai pas entendu. Bon. On va partir du principe que ça marche. <laughs> Puis vous me direz. Euh, Madame Jurova, vous avez parlé d'état de droit, vous avez parlé de liberté de la presse. Говорихте за правовата държава, за свободата на пресата. Аз искам да ви говоря за подаващите сигнали. Европейския съюз прие такава директива за подаващите сигнали още от самото начало, в момента в който тя влезе в сила в държавите членки показа, че е полезна, но и показа своите грешки по време на кризата с COVID-19. Става дума за спазване на националните и европейски правила. За съжаление, превода страда от недобър сигнал и постоянно прекъсване на звука. Vous може ли да ни кажете как ще ни предоставите тази информация, как по време на този период ще работите? Имайки предвид периода, през който минахме, имам и втори въпрос. Кризата и перспективите на този план за рестартиране и средствата, които ще отидат за инвестиции, като че ли ще тръгнат към лобитата, или по интересите на лобитата. Още нямаме яснота и не сме много удовлетворени. Изпратихме някои искания а, към комисарите за повече информация. Може ли да ни кажете какви са били срещите за някои от комисарите, част от информацията за тези срещи, с кого са се срещнали? Не е оповестена. Става дума за много деликатни теми. Трябва да знаем действията на лобистите и техните срещи. Фармацевтичното лоби, например, заплашва, че ще ни лиши в Европа от лекарства и трябва да има ясна представа за това какво се случва. Общия интерес винаги трябва да стои пред частния, личния интерес. Каква е вашата позиция по този въпрос? Thank you very much. The floor is now for Mr. Dambas. Благодаря, давам думата на господин Джамбаски. Thank you. Thank you, chair. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Имам два кратки въпроса. На първо място, значи, имайки предвид пропорционалността и субсидиарността, как подхода за повече гъвкавост, а не налагане на един подход, ще бъде част от европейския подход. Това е първият въпрос. И вторият въпрос е свързан с бъдещата конференция за бъдещето на Европа. Как Европейската комисия ще направи така, че да има балансирана дискусия и не всички политически сили, като например моята политическа група ЕКАРЕ, могат да излязат с предложения, които да не са съвместими с идеята за все по-близък съюз и направим една реализуема реформа на Европейския съюз. Джамбаски. Благодаря, господин е, Джамбаски. Госпожа Обри има думата. Благодаря. И благодаря, госпожо заместник-председател Юрова, за вашето присъствие. Е, е, бих искал да ви запитам относно прозрачността и етиката, кодекса на поведение. Е, не можем да не констатираме, че е, равносметката етическата, която могат да направят европейските институции за себе си, не е на висотата на очакванията. Свидетели сме на нарушения, спазването на нормите, най-вече по конфликта на интереси. И през последните месеци станахме още повече свидетели на свръхактивната намеса на различните е, лобита. Е, е, предвид е, намеренията е, на комисията, предвид програмата за борба с изменението на климата, различните параметри към 2030 година, които засягат различните лобита и прочи. И следователно е на лице необходимост от създаването на независим етичен орган Знам, че очаквате е, доклада на, на парламента, що се отнася до е, е, конфликта на интереси на членовете на колегиума, на комисарите, но би трябвало този минимум етичен да бъде превърнат в специален ресор на независим орган на Съюз. Така че прозрачност по време на кризата, първия въпрос. И втория въпрос за евентуалното създаване на такъв независим етичен орган и ви лично какво смятате да направите за гарантиране на общия европейски интерес. Благодаря. Преди да дам възможност на госпожа Юрова е, да отговори на досега зададените въпроси, бих искал да, да задам въпросите на господин Лебретон. Очевидно аз съм негов говорител днес. Е, приканвам го е, за напред да се снабди с по-добър компютър. Така, значи въпросът е на господин Лебретон, госпожо заместник-председател, не смятате ли, че свободата, която е под най-голяма заплаха днес е свободата на изразяване на мнение, е, е, борбата срещу неистинските новини, няма ли да доведе и до цензура, пита господин Лебретон. Госпожо Юрова. Благодаря ви, господин председател госпожи и господа депутати, благодаря ви за зададените въпроси. За е, решението на Федералния германски съд. Много е, много е, е актуален въпросът е, наистина. Първо, трябва да кажем, че ние все още се запознаваме с мотивите на Германския конституционен съд. Е, по-детайлно трябва да се съпознаем с мотивировката на неговото решение, преди да, да мислим за каквито и да било ответни действия. Но, е, незабавно след като излезе е, решението на, на 5 май, ние официално препотвърдихме върховенството на европейското право и задължителния характер на решенията на съда на Европейския е, съюз е, по отношение практиката на националните съдилища. Като ние винаги, разбира се, сме зачитали независимостта на Европейската централна банка е, в изпълнението на паричната политика. Комисията като пазител на европейското право е, разбира се, категорично заинтересована от това европейската правова и съдебна система да функционират по всяко време, съобразно очакванията и възложените им мандати от договорите. И всички решения на Съда на Европейския съюз следва да бъдат изпълнявани от държавите членки и от националните им съдилища. И комисията не вижда каквото и да било основание да се твърди, че е, решението на Европейския съюз е, е акт ултравирес е, от гледна точка на Конституционния съд на Германия. Така че ние заявихме, направихме декларация, излязохме с декларация за принципите. Сега се нуждаем от малко повече време да видим какви, изобщо някакви действия би следвало да предприеме комисията. Върховенството правителството на закона и бюджета на Съюза. Друг един въпрос. Аз съм напълно съгласен с казаното господин Фос, че е, трябва всички да е, се мерим по едни и същи критерии в държавите членки. Европейският е, бюджет се основава на категорични принципи на прозрачност, солидарност и прочие. Солидни принципи, които предполагат е, държавите членки изцяло да зачитат и гарантират върховенството на закона на своята територия. И по тази причина ние излизаме с предложението да се обвърже европейското финансиране, да се постави то под условие, и то не само от структурните фондове, а и цялото е, финансиране от европейския бюджет, от спазването на върховенството на закон. И ние ще се постараем за напред. Аз лично мога да се ангажирам е, категорично е, пред вас, че ще настоявам за запазването на този кръкотословия, е, свързани с бюджета, а именно за върховенството на закона, е, които да се задействат е, при необходимост. Според мен това е един допълнителен, нужен, наистина нужен инструмент, с който Съюзът да разполага в защита на правовата държава. В съвета се обсъжда реда за гласуване при наличието на основателни съмнения за състоянието на правовата държава в една или друга държава членка. И, и, и разбира се, знаете, знаете има, има процедурни въпроси във връзка с гласуването в съвета, които следва да бъдат а, е, разработени. Ам, господин Фолкен, Полша и независимостта на съдебната система напълно съм съгласна, че независимата съдебна система е един от крегълните камъни на, на, на, на, на, на устройството в Европа. Е, още на 8 април Европейския съд прие привременна мярка, според която Полша следваше незабавно да спре прилагането на национално-правните норми за правомощията на дисциплинарните състави и така нататък. А, и що се отнася до най-новото производство за нарушение на договорите, е, то се основава на, на редица съображения, нарушава се върховенството на европейското право, според нас е, много проблемни решения са взети в е, дисциплинарната област, накърняващи независимостта на съдиите, механизма е, е, на е, преодициалното решение по 267 член от договора е поставен под заплаха. На лице са и въпроси за личната неприкосновеност по общия регламент за защита на личните данни. Така че и имаме сериозни съображения. Дадохме на Полша два месеца вместо обичайният един месец, но се нуждаем и от други възможности, от, от механизма за върховенството на закона, който би обединил няколко съображения. независимост на съдебната система, свобода на словото, борба с корупцията. Никога не сме разглеждали така всеобхватно състоянието на една или друга държава членка. така че. Е, е, вие питате с какви инструменти разполагаме. Да, разбира се, седмия член – от договора е, е, запазва действието си, е, освен ако междувременно Полша не внесе някакви значителни корекции, даващи основания за преустановяването на производството и, и по-нататък продължаващия диалог с полските власти. Това са съществени възможности, с които разполагаме. По същата тема госпожа Мелхиор спомена и Полша, и Унгария. Е, да, хората очакват да действаме, тъй като правният инструментариум, с който разполагаме, е твърде ограничен. Е, договорът е, и вторичното законодателство на Съюза не ни дават възможност да, да третираме всички въпроси от правов ред, от прав характер – но и ние следим внимателно режима на, на извареното положение и как е, изпълнителната власт в Унгария се възползва от извънредните си правомощия с оглед на регламента за защитата на личните данни, трудовото законодателство, е, наказателното право, е, въпросите за, за фалшивите новини е, по това се работи ежедневно и е, производството по, за, за нарушение на договорите винаги може да бъде образовано по, по наша преценка. Е, в същото време обаче ние активно следим положението в Унгария. По-нататък въпроса за е, е, орган или агенция е, за етиката, въпросът ще стигне до аз, до Лавко и до Юри, като, като ресорни комисии. И директивата ще влезе в сила през декември следващата година. Междувременно се прилага националното законодателство. Разлики има. Ние много изчерпателно проучихме положението. Тук става въпрос за изобличителите, за лицата подаващи сигнали, различната уредба в различните държави членки. Аз съм съгласен с вас, че ролята на изобличителите днес е по-важна от когато и да било. А, що се отнася до фонда за е, възстановяване или оживление, правилата по отношение на лобистите в това отношение са известни. Имаме регистър е, на лобистите и то е публично достояние. Е, публично се разпространява информация за отношенията ни с лобистите. Е, и нищо не се е променило от, от пандемията насам. На вниманието на господин Джамбаски в е, нашата законодателна работа пропорционалността и субсидиарността са водещи принципи. И, и такива и ще бъдат е, за напред. Вниманието на госпожа Обри. Е, за лобитата аз вече говорих накратко. не знам повече ли са, по-малко ли са срещите с лобистите, но, но така ли е, че всички срещи с тях са, се регистрират. Както и до сега. Етика и, етика и независимост в условията на пандемия. Напълно съм съгласен с, с, с вас, че компромиси в това отношение не може да се правят е, нормите на поведение следва да, да бъдат гарантирани е, по всяко време и аз съм готова активно да работя с вас по въпроса за създаването на такъв един орган, е, е, ревизионен, за етиката в Европейския съюз, за да, за да укрепим тези свои ценности. Господин Лебретон, на свобода на мнение не, тя, тази свобода не може да бъде поставена под заплаха. Ще видите, че онова, което предлагаме е в документите за борба с неистинските новини и дезинформацията, категорично присъства защитата на тази свобода, като първо, е първи принцип. Нямам повече време, но винаги съм готова да продължа този разговор с вас. Благодаря ви. Благодаря, госпожо заместник-председател. Следващия кръг изказвания по една минута, напомням сега. Госпожа Адамович има думата. Хало, ден добре. Добър ден. Виждате ме и ме чувате, надявам се. Чувате ме, нали? Да, и ви чуваме, и ви виждаме. Госпожо Адамович, повтарям, виждаме ви, чуваме ви, така че от, от, от, натиснете бутона за включване на микрофона, да? Госпожо комисар, е, сърдечно ви благодаря за това, че сте днес е, тук с нас и за това, че ни запознахте с различните инициативи на комисията в е, вашия ресор. Благодаря ви много и за това, че засегнахте въпроса за положението в Унгария и в Полша. Най-голямата заплаха по-настоящем за демокрацията и за правовата държава и съответно за просъществуването на Европейския съюз – е дезинформацията и политизацията на средствата за осведомяване в различните държави. А в това число и на социалните мрежи, разбира се. И това е, се е, оползотвор... оползотворява в максимална степен за насаждането на недоверие и омраза между е, различните слоеве на населението, така че антидемократичните сили е, е, по един демократичен път да дойдат на власт. И при това положение избирателният процес е процес демократичен наистина. И какво прави комисията в това отношение, за да се гарантира реалната демократичност на избирателния процес? Благодаря. Благодаря. Следващият е господин Волтер, а госпожа Волтерс. Благодаря. Друга тема бих искала да засегна за жените е, в управителните органи. Е, председателката на комисията неведнъж е заявявала своята привързаност към предвиждането на този въпрос. Вие също, госпожо комисар, е, госпожо заместник председател, в контекста на стратегията, лансирана през март тази месец за равенството на половете. И бих искала да чуя от вас няколко аналитични съображения специално за ролята и действията на съвета – по-настоящем и съответната стратегия или действията, които сме да предприеме комисията по време на германския председателски мандат. Господин Кючук има думата. Добре дошъл като нов член на нашата комисия. Имате думата, господин Кючук. Благодаря, господин председател. Надявам се ме виждате и чувате. За мен е удоволствие да се присъединя към вас. Госпожо Юрова, аз бих искал да засегна въпроса за наблюдението на върховенството на закона. Е, както знаете, първата оценка на изследователския център на Европейския парламент е, по този въпрос е, от 2016 година констатира, цитирам, че Европейският съюз разполага с различни механизми, средства за наблюдение, в това число механизма за проверка и сътрудничество, но според мен тези механизми не са координирани помежду си. Например, според мен напредъка постигнат от България по механизма за проверка е достатъчен, за да се каже, че България отговаря на, на критериите за правова държава. Позицията бе приветствана от парламента, но бе замразена от съвета. В последния си доклад за Европ... по европейския семестър комисията заявява, че продължава да наблюдава състоянието на съдебната система и борбата с организираната престъпност и корупцията и в България. А и какъв ще, какъв ще бъде смисъл а, на, на това наблюдение? вече по предстоящия нов доклад за, за върховенството на закона, ако не се хармонизират, ако не се съгласуват различните е, е, механизми за наблюдение. Благодаря. Господин Станканели има думата. Благодаря, господин председател. Добър ден. Имам следния въпрос към госпожа заместник председателя. В писмото, очертаващо прерогативите ви, се упоменава и воденето на диалог от страна на комисията с Асоциацията на религиозните общности – В светлината на този диалог, както и в светлината на констатациите ви за ролята на Европа по отношение на демокрацията и прозрачността, искам да задам въпроса какво е виждането ви за отношенията с мюсюлманите, живеещи в Европа. Многобройни са асоциациите на мюсюлманите в цяла Европа. Има ли взаимодействие с тези асоциации с цел контрол върху разпространението на екстремизма в Европейския съюз? Ако има такава координация, каква форма приема тя? Задавам този въпрос, защото екстремизмът в рамките на не всички, но някои мюсюлмански общности е напълно в разрез с принципите, които изложихте вие. Благодаря, господин Станканели. Още двама колеги предстои да се изкажат. Госпожо Ниблер, имате думата. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо заместник председател, имам два кратки въпроса. Първият се отнася до тема, която упоменахте, именно превентивното преструктуриране и вторият шанс за дружества в рамките на производствата по обявяване в несъстоятелност. Съответната директива влезе в сила миналата година. Предвиден е срок чак до 2021 година за въвеждането и в националните законодателства. Призовавам ви да предприемете мерки за бързото въвеждане на тази директива в националните законодателства, тъй като тя е добър инструмент за онези дружества, които трябва да се преструктурират и оздравят по време на кризата. Има немалко дружества по места, които са силно засегнати от тази криза, най-вече малки и средни предприятия. Те ден след ден се борят за оцеляването си. Тази директива, която така или иначе вече е влязла в сила, би била благословие за тях, така че погрижете се за бързото и транспорниране. Упоменахте също така, че ще има и нови законодателни предложения за производствата по обявяване в несъстоятелност. Господин Бретон, колегата ви каза, че тези предложения ще бъдат обявени още в сряда тази седмица. Бихте ли казала нещо повече по тях? Благодаря ви. Благодаря, господин Велкен. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо заместник председател, в настоящата криза призовахте големи онлайн платформи като Facebook и Google да предприемат по-активни действия срещу тъй наречените фалшиви новини, срещу дезинформацията и срещу разпространението на невярно съдържание. Всичко това е важно не само по време на криза. Говорихте за мониторинга върху дезинформацията чрез разпространението на реклами. Това е един важен аспект, но голяма част от съдържанието, което смятаме за вредно, попада в обхвата на законодателството за свободата на изразяването. Не може да се стига до риск от налагане на цензура. Дори когато смятаме, че дадено съдържание е вредно, то тази наша оценка трябва да се основава на ясни критерии. Не смятате ли, че трябва да се приоритизира, че въпросът е свързан с приоритизирането на съдържанието, което се предоставя на потребителите. Така ще може да се разпространява по-ефикасно информацията, която стига до потребителите. Те ще могат също така да направят и своя съзнателен избор на базата на критериите, които, на които почиват алгоритмите на дружествата за разпространение на информация. Ще се вземе ли предвид този елемент в акта за цифровите услуги? Благодаря, госпожо комисар. Имате 5 минути за отговор. Благодаря ви, господин председател. Трудно е да се отговори на толкова много въпроси в рамките на 5 минути. Трудно е да им се даде адекватен отговор, но ще се опитам. Ще се опитам и да съм кратка. Господин Адамович, казах, че трябва да направим всичко, което е по силите ни за опазването на изборния процес от разпространяването на лъжи и омраза трябва да се очертаят такива действия още преди провеждането на изборите, за да могат може да се предостави закрила и на гражданите. Не бива да се използва изкуственият интелект онлайн. Трябва да има честна конкуренция и открити дебати. Това ще са елементите, на които ще почива общоевропейският план за действие. Ще започнем допитванията по този план скоро. Той ще съчетава както законодателни, така и незаконодателни мерки. Ще съдържа и позицията на Европейския съюз за дезинформацията. Тя ще бъде един от основните елементи на този план. Готова съм да работя заедно с парламента по тази тема, по която трябва да се постигне баланс между свободата на словото, която ще продължи да е приоритет на Европейския съюз, и ефикасната борба срещу дезинформацията, която може да нанесе вреди на Съюза и на широката общественост. Господин Велкинс,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 Участието на жени в работата на управителните съвети на дружествата. Говорихте за тази директива. Действително, такива действия са предвидени в стратегията за равнопоставеността между половете. Мнозинството от държавите членки ги подкрепят. Става дума за 18 държави членки. Ако Германия излезе с позиция за, то това ще бъде достатъчно на ниво съвет, за да се сформира мнозинството мнозинство за общ подход. Мисля, че тук настъпиха положителни промени, тъй като миналата година трябваше Германия и още две по-малки държави да дадат съгласието си. Предстои германското председателство. По време на мандата му ще имаме повече възможности да обсъдим тази тема с германските си партньори. Надявам се, че ще успеем да приобщим и Германия Дания, Гърция, Харватия, Унгария, Холандия, Полша, Швеция и Словакия са против. Това е една интересна комбинация от държави, някои от които са против, тъй като там вече има действаща нормативна уредба. Към момента около 28% е делът на жените в управителните дружества. Целта ни е тази стойност да достигне 40%. По въпроса на господин Кючук, Механизмът за сътрудничество и проверка продължава да е в сила, тъй като все още има какво да се направи от българска страна, както и защото съветът все още не е решил да излезе с позиция за механизма за сътрудничеството и проверка. В механизма за върховенство на закона ясно се заявява, че механизмът за сътрудничество и проверка ще попадне в тази нормативна уредба в бъдеще, нормативната уредба за върховенството на закона ще бъде основната рамка за определянето на стандарти за върховенството на закона в държавите членки. Господин Станканели Диалогът между религиозните общности сега попада в мандата на комисар, заместник-председател Кинас. всякакво съдържание, което е забранено по закона, следва да бъде отстранявано. Така, такова е положението към момента. Това е позицията ни за незаконното съдържание в момента. Това, което е незаконно офлайн, следва да се квалифицира като незаконно и онлайн. Това, този елемент ще залегне в закона за цифровите услуги. Дезинформацията и фалшивите новини не са незаконно, а вредно съдържание на общоевропейско ниво ще се постави особен акцент върху този проблем, като се основем на основния принцип за свободата на словото. Госпожо Ниблер, по въпроса ви за директивата за преструктурирането. Когато излязохме с това предложение, не осъзнавахме каква значимост може да придобие то съвсем скоро. Този инструмент наистина ще е необходим в условията на криза. Дружествата ще се нуждаят от помощ. В директивата за преструктуриране е предвиден съответният механизъм. Тя вероятно може да бъде въведена в законодателството на държавите членки преди средата на 2020 година, но официалният срок за транспонирането й е 2021 година, средата на 2021. Вашата идея е много добра ще обсъдим с държавите членки въпроса за това дали там има някакви механизми за по-ранното транспониране на тази директива, тъй като дружествата наистина ще се нуждаят от помощ. Такава помощ може да им бъде предоставена и по инструмента за подпомагане при несъстоятелност. Комисията ще го обяви в сряда. За сега не мога да ви дам повече информация, така че моля да проявите малко търпение до сряда. Вредното съдържание, въпросът на господин Вьолкен. Отчасти вече отговорих на този въпрос. В Европа не следва да се насърчава цензурата, но от друга страна екстремизмът, разпространяването на порнографско и друго забранено съдържание не бива да могат да се ширят под претекста на свободата на словото. Цифровата революция не бива да уронва от друга страна принципа на свободата на словото в Европа. Ще продължим работа по алгоритмите. Ще настояваме за повече прозрачност за това какво конкретно се предприема на ниво цифрови платформи, тъй като именно там възникват проблеми. Стига се до разделението в обществото, за което говори госпожа Адамович. стига се до положение, при което няма възможност за истински обществени дебати. Президента. Благодаря, госпожо заместник председател на комисията. Е, е, вземаме за сведение казаното от вас за по-нататъчната съдба на Европейския план за действие за иммиграцията. Наистина една тънка граница е, дели въпросите за, за свободата на изразяване на мнение и за борба с дезинформацията и неистинските новини. Работи се в държавите членки, е, работи се и на, на, на поднационално равнище в различните държави, съгласно федералната им структура. Има и трябва да бъдат предприемани инициативи за преодоляване на отрицателните тенденции в някои държави членки, които няма да споменавам и в тази е, връзка бих искал е, да ви поканя на септемврийското е, и октомврийското заседание на нашата комисия за по-нататъчен разговор. Очаквайки междувременно да се възстанови нормалния работен режим на структурирания диалог с комисията. Уважаеми колеги, за един час прекъсваме е, работа, т.е. до точно 12 часа, когато ще разговаряме с заместник председателя Шефчевич.